Welcome to everybody. We can take our seat. We are so few, but I am, I am very happy that Започваме, въпреки че сме малко. Е, повечето от групите са представени, но да се надяваме, че ще дойдат и останалите. Добре дошли. Dalla, progetto dall'ordine del giorno Продължаваме с приемане на дневния ред. Агенда примо punto.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 че в становището исках да поставя акцент върху няколко приоритета. Първо, холистичния подход, който трябва да предприеме Европа в контекста на хуманитарната криза и бежанската криза, посредством основната роля на образованието и достъпа до образование и култура. Знаем, че това е много важна предпоставка за интеграция. То е особено важно за малолетните, за да им се осигури перспектива за семействата. И следователно има нужда езиково и културно посредничество и да се предприемат инициативи като платформа, която да даде възможност да се адаптира учебната програма. Друг въпрос е, е свързан с следното. В момента има силен натиск, тъй като се увеличи квотата за хуманитарна помощ, е, предназначена за образованието за малолетните. По време на този период, в който има много малолетни, много деца, е хубаво, че постигнахме това. Знаете, че бяха предвидени повече от 30 милиона за 2016 година. Благодарение и на настояване от наша страна, тази тема ще бъде подчертана и в конференцията в е, Истанбул. Друг въпрос, който е много важен е ролята на междурелигиозния диалог и политиката за младите, но също така и за спорта като един от факторите за включване и интеграция. И друг въпрос, който подчертаваме, е необходимостта от инициативи, които да са насочени към взаимодействие не само между институциите, но също така и с НПО-тата, които са сред първите, които заедно с бежанците се опитват да подобрят приема и достъпа до възможностите за образование. Струва ми се, че е важно да напомня и инициативи, които са все още плахи, предприяти от комисията, Еразъм Плюс, Творческа Европа, за проекти за интеграция и приобщаване. Въпреки, че, както каза и комисария Наврачич, има е, че това са средства, които са включени в програмите, а не допълнителни средства. И мисля, че когато се прави бюджет за 2017 година, трябва да се помисли за ресурсите също. Така тук трябва да се отчете и гъвкавостта, е, да се включи темата за образованието. Още един въпрос, след което приключвам. Искам да напомня е, образователните коридори, за които вече говорих. Те ще са предмет на инициативата в е, Брюксел и става дума за форми за сътрудничество и солидарност между образователните институции и университетите. Това са приоритетните въпроси които ще бъдат включени в първия проект, но проектът, разбира се, ще бъде обогатен с вашите изказвания. Петра има думата. Благодаря за твоето изказване по темата. Много удачно. Искам да кажа нещо по повод дискусията с Наръчич под последния път. Сигурно си спомняте, че аз се изказах много сериозно, че комисията започва да променя значението на Еразъм Плюс и да пренасочва средства за разрешаване на беженската криза. Впрочем, чухме включително, че от тези средства ще се плащат езикови курсове за бежанците. И аз пределно ясно заявих, че това не е нито целта, нито предназначението на Еразъм Плюс. И че не можем да приемем комисията на своя глава променя определените от нас цели на Еразъм Плюс, защото това е много опасна стъпка. Знаем колко важна е програмата Еразъм, е, как се предоставят средствата и всяка година имаме много повече проекти от тези, които можем да финансираме с скромните средства, които имаме. Така че тук държа пределно ясно да заявя всичко посветено на разрешаването на кризата с бежанците, включително езикови курсове, включително социална интеграция. Това не бива да се финансира от съществуващите средства и не може. Трябва да се финансират от допълнителни източници, за да не изпаднем в положението да ни опрекват. Ето, раздавате парите от Еразъм и за бежанците. Мисля, че никой не иска интер... междукултурните проекти да не се финансират по еразум. Дума да няма. Но когато говорим за езикови курсове за бежанци и тяхното финансиране, това е неприемливо. Това не е целта на еразъм и това трябва ясно да се каже в нашата формулировка. Междукултурен диалог да, интеграция да, като аз разбирам интеграцията малко по-широко, а не само е, приобщаване на хора в неравностойно социално положение. Но когато говорим за езикове курсове за бежанците, не можем да финансираме от Еразъм. Трябва да се потърсят други възможности и това трябва да се каже ясно така че и споделената от мен критика, в която мисля не съм единствена, да не потъне тук така, да, да се чуе гласа ни. Споделям вашето, вашата загриженост. Извинявайте, че закъснях и аз, но се оказа, че улиците са по-сериозно блокирани, отколкото мисля. Господин Малинов, нашия докладчик Сянка, за жалост не може да присъства. Затова, ако позволите от негово име, ще представя негото становището. Броя на бежанците в държавите членки е безпредседентно висок. Е, не, е, ние приемаме предложената програма за справяне с положението в средносрочен и дългосрочен план. Засилване граничния контрол, е, прилагане на Дъблин, е, сътрудничество с Турция и други. Едно е сигурно, Европейския съюз ще продължава да отстоява човешките права. Много от кандидатите за убежище трябва да бъдат върнати, тъй като са незаконни економически иммигранти, но някои ще се завърнат в страните си след като там се установи мир. Но много от тях обаче ще останат тук заедно с децата си. Те трябва да получат възможност за достъп до образование и обучение за, в рамките на съществуващите средства, така че дори и след като се върнат в своята родина да могат да се възползват от това. Обучението е изключително важно за интеграцията им в обществото това ще бъде част от успеха като интеграция и ще предотврати бъдещи проблеми. Така няма да изпадне в бъдещи кризи. Началото на социалната интеграция на трудовия пазар е признаване на умения и образователна степен в страната Домакин. Признаването на дипломи и квалификации и учене през целия живот. Всичко това трябва да става при зачитане на основните права и европейските ценности без ксенофобия и расизъм механизъм. Децата трябва да получат достъп до до обучение в училище, до езикови програми, които да им дадат възможност да се включат в, в учебния процес. Господин Малинов смята, че е, проектостановището е добро. Има изменения. Първо, коректно използване на изразите бежанец и човек кандидат за обежище. Второ, приобщаване към културата като част от социалната и трудовата интеграция и трето важната роля на целенасочени мерки за обучение и образование към определени групи бежанци е, в, е, в работата с бежанците въобще. Той поставя важни въпроси според мен, но както каза и Петра току-що, не можем да финансираме това от Еразъм плюс и другите съществуващи програми за обучение. Първо, това е участие задача на държавите членки. Освен това имаме Европейския социален фонд, имаме и други фондове, които са по-подходящи за интеграция в трудовия пазар и въобще. В сферата на образованието така или иначе парите отдавна не стигат за настоящите задачи. И а, когато има интеграционни проекти, обмен на на най-добри практики, обмен на преподавателски кадри и, учили, и ученици или интеграция чрез спорт, като говорим за международни срещи. Ако искаме да включим всичко това, добре, но да се изтеглят средства от тези програми за интеграция, според мен е неуместно. В крайна сметка това в средносрочен план ще поради допълнителни дискусии в държавите членки и тук искам да предупредя, че тук ще започнат да тлеят имат проблеми. Така че програмите за обучение така и така не са свръхфинансирани, да не отнемаме средства. Благодаря, госпожа председател. Колегите няма особено да се изненадат от това, което ще кажа именно, че становището не съвпада с много от позициите на ЕКР по въпроса. Докладчик Сянка господин Джамбаски но тъй като той няма как да присъства тук днес, ще се изкажа аз от него име. Броя на беженците в Европейския съюз е огромен. Една стратегия за тяхното интегриране може да доведе до някои ползи, но за тази цел трябва да има много ясна програма, а не да се е, хвърлят е, средства без да имаме ясна представа за какво трябва да се анализира кои са тези хора, как ще да принесат към обществото, имат ли желание да участват на пазара на труда, какви са професиите им и до каква степен са способни да научат езика на страната, в която пребивават. Първо трябва да се анализират всички тези неща и едва след това да се планират действия. В точка трета виждаме едно предложение – да се увеличат двойно средствата за образование в спешни ситуации на, в държавите членки. Може би самите държави членки не са съгласни с това. Откъде ще дойдат тези нови средства? Данъците вече са твърде високи, за да може да има економически растеж в много държави членки. Еразъм плюс – не може да се използва. Съгласна съм с казаната от колегите по темата. Предложение е да се използва социалния фонд. Ами, аз съм член на Комисията по регионално развитие и мога да ви уверя, че те също биха настояли социалния фонд, както и фонда за развитие на селските райони, да си остане резервиран за своите конкретни цели. Докладът има нужда и докладът има и за цел да се признаят общите ценности на, а, и ценността на беженците за Европейския съюз, но това не е определено а, по никакъв начин. А, и в някои области се вижда намеса в националните правомощия. да се пускат квоти за беженци, например, в университетите. Това ли е, се иска? Не съм особено сигурен, че предложението е добро. Ще има изменения. Ще отговоря малко по-късно. Вие сте докладчик в Сянка. Колегата Морганов. Искам да изразя своето становище, както каза председателката, имайки предвид пространство, мястото с което разполагаме, е необходимо да се изяснят и прецизират някои въпроси. Проекта за доклад е, се отнася до беженците. Някои колеги вече се тревожат от това да не се излезе извън тези рамки. Мисля, че това е въпрос, който трябва да се обсъди. Докладът е, се отнася до беженците и не се, не се отнася до онези, които не отговарят на тези критерии. Аз мисля, че днес в точка 5 на дневния ред ще имаме възможност да направим по-стратегически анализ и да не се ограничаваме само до 2017 година. Но годишната финансова рамка 2014-2020 година ще, ще бъде преразгледана. Ние сме в състояние да дадем своето становище за изменения, тъй като има нови неотложни ситуации. Възникването на нова ситуация следователно изисква нови средства възможно е да се използват собствените средства на Европейския съюз, но ще поговорим по този въпрос. Надявам се, че ще имаме възможност да обсъдим този въпрос подобаващо по точка 5. Господин Марагал. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Споделям това, което беше казано в е, становището. След като прочетах становището, е, имам е, някои допълнения, които бих направил, без да оспорвам мнението на докладчика. Може би в многодишната финансова рамка е добре да добавим образованието и културата. Трябва да включим в тази точка социалната интеграция на беженците. Мисля, че също така трябва да запишем, че всички разходи и средства, които ще насочим, са от интерес за Европа, тъй като ние ще създаваме мостове за бъдещето, ще допринесем за взаимното разбирателство между обществата. И най-сетне, що се отнася до образованието. Интеграцията трябва да се извърши в системата на образование. Не би трябвало да създаваме специални структури. Това трябва да е част от нашите училища, университети и общества. И в последствие на работното място. Благодаря. Благодаря. Колегата Звер. Благодаря. Мисля всички е, осъзнаваме опасността от създаване на паралелни общества. Логично е и на европейско, и на национално ниво да искаме и създаването на цялостна стратегия за образование на мигрантите. Но всичко започва и свършва с парите. Една възможност би била да бъдат предоставени допълнителни средства. Е, втора възможност, както чухме от колегата от ЕКР, е, тъй като е трудно да се отделят пари за образование, да се потърси компромис между двете е, възможности в образователните системи на държавите членки има достатъчно налични средства, за да бъдат предоставени за тази цел. Не зная обаче дали те са достатъчни за ефективна е, интеграция без допълнителни средства, особено в областта образование и култура. Трябва да имаме е, да обърнем внимание специално на децата. Те не бива да губят нито година. Аз също така обаче смятам, и тук съм съгласен с преждеговорившите, че е, отделни е, отдели или формирования не са дългосрочно решение. Е, докато лицата получат основни познания по езика, да, но след това сформиране на отделни класове може да доведат до паралелни общества, а не това желаем ние. Може би, ако позволите да изясним евентуално да няма недоразумения. Аз мисля, че задача на държавите членки е и си остава да изпълнят обичайното си задължение, да предоставят достатъчен капацитет за обучение в училищата, включително за интеграция на бежанците в училищата, в образованието, в обществото. Това е задача, която Европейския съюз не може да поеме. Нито парите ще ни стигнат, нито имаме правомощия по договора за Европейския съюз. Това, което можем да направим, да приканим държавите членки да създадат такива интеграционни класове за интегриране на децата на бежанците в училище и да ги финансират. Това, което ние можем да направим е, е свързано с проекти, междукултурни проекти, там, мисля, можем да използваме средства от Разъм Плюс, от Творческа Европа, но мисля, че също така е възможно, а това ми се струва решено, че по отношение на хуманитарната помощ за беженските лагери, да речем в Йордания, Либия, извън Европейския съюз, да кажем тези средства за хуманитарна помощ, които отиват там, да се използват за обучение на децата в самите лагери. Това можем да го поискаме. Струва ми се, и това е казано и в доклада, това са средства, които ние предоставяме и ние можем да решаваме. Иначе е, трябва да апелираме към държавите членки, но само до там да изпълнят своето задължение в образователната политика. А това, което ние можем да направим е да насърчаваме такива междукултурни проекти, но не и да поемаме задачи, които са задачи на държавите членки. И тук влизат и езиковите курсове за бежанци в държавите членки. Това е национална задача, която ние не можем да изпълним. Нека да сме наясно. Образованието е и си остава задача на държавите членки. Европейската комисия има ли желание да се изкаже? Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко, е, тъй като бяха поставени някои въпроси, които струва ми се трябва да обясня. Какво подготвяме? Госпожо председател, вие казахте, че до сега комисията действа колебливо, но както вероятно знаете, за края на април ние подготвяме нарочна програма, дългосрочна програма по миграцията, включително план за действие в областта на миграцията и съответните звена работят по този въпрос. Това ще чуете от колегите е, като част от Европейската програма за миграция. Стана дума вече за възможностите да се предоставят европейски средства, но по въпроса все още се работи, но това е решение на еврокомисарите. Това първо. Второ, като общ коментар по повод направените предложения и цялостния подход, който се прилага, ще кажа, че напълно споделяме и подкрепяме точка 7, например, за Унимет, трябва да кажа, че по този въпрос трябва да се помисли доколко това под, предложение е подходящо и ако да, да се използва. Иначе ние мислим по въпроса как да подпомогнем учебните заведения за първи стъпки на е, бежанците в Европа, но и в средносрочен план. Онези, които имат перспектива да останат в Европа, да бъдат подпомогнати. Разбира се, имаме и натрупан опит в държавите членки. Е, това накратко е нашия подход, както каза и госпожа Гаяцо. Иначе колегията ще се принесе в края на април. Да, утре действително ще проведем тази среща. Темата е сложна и вашите изказвания показват ясно това. Сега няколко пояснения искам да кажа следното. Първо, ние говорим за бежанци. Следователно, едно специфично условие. Ето, това е, това е и темата на документа. Второ, ясно е, че по отношение на интеграцията, ние предприемаме или действие в неотложен порядък, или в или като нормална политика. Държавите членки трябва да определя стандартите за прием и интеграция. имайки предвид, разбира се, че системите са автономни, но при всички случаи трябва да има стандарти за прием. Второ, темата за малолетните е свързана с специфично достоинство. По конвенцията за бежанците, малолетните, въпреки че нямат статут на бежанци, имат имат, имат определени права. Не бива да се връщаме назад, а в момента в Европа се връщаме. Тези малолетни лица имат правото да на достъп до образование, независимо от статута си на беженец. Искам да кажа, че аз споменах много точно това, че не говоря за допълнителни средства на Европа. Казах, че в рамките на хуманитарната помощ в момента Европа дава 32 милиона хуманитарна помощ. В рамките на тази сума само 2% се отделя за образование на деца и малолетни, в беженските лагери, но и в Европа. Говорим за хуманитарна извънредна ситуация. В рамките на тази хуманитарна неотложност ще се предвиди допълнителни средства за тези уязвими лица – Ясно е, че Еразъм Плюс и други програми не са програмите, от които ще се взимат средства. Това е ясно. Оценявам това, което добави Петра. Еразъм и аз се радвам, че има ераза, ще има специални стратегически фондове. Трябва да се подкрепят проекти от културен характер, извинявайте, творчески, насочени към тези приоритети, които не могат да се предвидят. Никога не съм казала, че Разъм Плюс трябва да финансира обичайни дейности за интеграция – Държа това да бъде ясно. Аз лично смятам социалният фонд и регионалния фонд предвиден за дейности насочени към професионална и социална интеграция на мигрантите е инструмент. Не е вярно, че не е подходящ инструмент. Трябва да се види как страните ще го приложат. Това, което е сигурно обаче, и това го споделям с вас, беше предложено от Моргано и от Звер да се предвидят, но това е искане, което парламентът вече е направил пред комисията. Трябва да се предвидят с оглед на новата неотложна ситуация да се предвидят средства в рамките на които ето тук говорим за миграция и миграционната програма, да се предвидят допълнителни средства, а не да се взимат средства от съществуващи програми. Тук трябва да се преразгледат раз... приоритетите за периода 2017 и 2020. Всъщност парламента ще поиска това. Благодаря ви, защото вашите наблюдения дават дадаха възможност да се прецизират нещата. Благодаря ви. Сега преминавам към следващата точка, където докладчик е колегата Здроевски. а Именно подготовка за преразглеждане на годишната финансова рамка 2014 2020 година. Искам само да напомня, че има доклад по собствена инициатива на комисията бюджет с, за тук комисията по култура ще има доклад. Заповядайте, господин докладчик. Благодаря много, госпожо председател. Веднага искам да кажа, че няма да ви чета проектостановището, вие го имате. Просто ще мотивирам основните моменти, което мисля ще проличи и в дискусията. Често се натъкваме на три проблема, които заслужават наше внимание. Нашето внимание. Първо, плащането. Плащанията опитваме се да намерим решения, но винаги възникват проблеми. Така че възникват доста непогасени задължения в областта на културата. Второ, много важен въпрос програмите за култура и образование, особено Еразъм плюс всички ние защитаваме тази програма, подчертаваме важността и целите и, и е, също кои са несъвместими с програмата цели. Трето, също така често се случва да се сме изправени пред младежката безработица. Тук са необходими известни разходи. Трябва да се направи всичко по силите ни за намаляване на младежката безработица. Всички знаем, че образование и култура не са общностна, от, в общностни правомощия. Само малка част от образованието попада тук с малко финансиране. За това трябва да положим усилия за правилно изразходване на средствата. И четвърто, Знаем колко е, са важни програмите в, за обучение и квалификация. Това води до по-сериозни шансове за заета. Еразъм плюс Творческа Европа, Европа за гражданите са важни програми трябва да подчертаваме важността на тези проекти, да ги отстояваме. И още един въпрос. Често става така, че на нашите заседания говорим за важността на междурели... за диалога между вероисповеданията, за повече разбиране, повече откритост, повече а, възможност за преодоляване на напрежения. Културата е широка възможност за решаване на подобни проблеми. И накрая искам да обърна внимание. Ние трябва да предложим промяна на многодишната финансова рамка за тази сфера. И искам да обърна внимание, че за разлика от предходни изменения, инвестициите сега са много по-трудни тъй като от 2014 година има възможност за повече гъвкавост на рамките, в които се движим и държавите членки, които желаят да участват в програми за инвестиции, имат по-широки възможности вече. Още веднъж искам да благодаря за последното становище, да благодаря на колегите, които казаха, че че е, е, Еразъм Плюс не включва езикови курсове. Е Според мен е много важно това, което подчертахте. Да направим този внимателен анализ на програмите. Сега думата има Моргано и после господин Люър и Елхелга Трупел. Благодаря най-напред. Най-напред искам да поздравя колегата Здроевски за качеството на доклада. Становището е много необходимо. Много вътре се съдържат много данни за многодишната финансова рамка. До сега до сега и във връзка с компетенциите на нашата комисия. Сега по същество аз ще представя няколко изменения. Има критични забележки относно изпълнението на програмите – някои от закъсненията са свързани с това, че програмите са нови, други имат структурен характер. Що се отнася до е, програмата Творческа Европа, е, тя ще бъде представена през следващите месеци. В момента се разговаря с Европейската инвестиционна банка. От друга страна за Еразъм Плюс и по други поводи съм казал, че има труден достъп до средства насочени към младеща и трудностите са свързани с децентрализираното използване на фондовете чрез национални агенции. Също така сумите са доста ограничени. И накрая за Европа на гражданите ниско е финансираното за тази програма, която поставя в центъра на своето внимание европейското гражданство. Освен това, тази програма е свързана с гражданското участие и междукултурния доклад. Също така, в рамките на младежката гаранция трябва да се приеме е, преразглеждане на бюджетните кредити с повече акцент върху взаимното допълване на плана Юнкер и другите фондове и програми като Хоризонт 2020. Защо отбелязвам това? Анализът в средносрочен план на многодишната финансова рамка са елементи на проекти, които са взаимно свързани. И имаме нови приоритети на парламента и ние трябва да преразгледаме взаимо... законодателството и да се повишат таваните в на бюджетните кредити по поети издължения за да, се пое, за да могат да се изпълнят поетите задължения. Всички познаваме проблема с неразплатените задължения. Също така трябва да можем да реагираме на неочаквани ситуации, като засилване на беженските потоци. За това е необходимо да се преразгледат различните документи, като Дъблинския регламент и програмите за прием на мигранти. Миналата седмица беше публикувано предложение за участие в програма по Творческа Европа и тук в Комисията по култура ще имаме и изслушване за ролята на образованието и културата с комисария Врачич Говорихме миналата седмица за ролята на образованието и културата. Мисля, че заедно с докладчика ще навлезем повече в детайли ще представя и изменения. Има и други проблеми, които трябва да бъдат откроени. Има искане за. Ясно е, че трябва да направим, да вземем решения, които да съответстват на онова, което сме предвидили и онова, на което гражданите очакват от нас. Благодаря. Колеги, моля ви, бъдете по-кратки. Колегата Люер има думата. Благодаря на докладчика за работата му по това становище. Никой не се изненадва, че ам, имаме коментари. Първо, оставащите непокрити разходи. Те е ясно, че са част от бюджетната система на Европейския съюз, но а, при положение, че те се увеличават, а, разумно ли е да се работи с един фиксиран период? Многогодишната финансова рамка трябва да покрива по-скоро 7 години, но да се актуализира на всеки две, без това да означава а, да се а, увеличават средствата. на Във връзка с инициативата за заедостта сред младите, в пленарна зала тя беше подкрепена миналата седмица, но не е разумно да се иска допълнително финансиране преди оцен... доклада за оценката на положението, който комисията ще публикува следващия месец. Трябва да се види дали действително има а, добавена стойност благодарение на тази инициатива. Да не говорим, че при положение, че това е една схема на Европейската комисия, е очевидно, че комисията може да се изкуши да я представи като полезна. Трябва да се ограничи преразпределението на средствата. То трябва да е само в рамките на фонда за структурни инвестиции и да не се намаляват средствата за научно-развойна дейност, например. Много колеги, включително и аз, заявихме, че изобщо нищо не трябва да се взема от Хоризонт 2020 година за културата и образованието е добре да има преразглеждане в средносрочен план, за да се види дали има полза от програми като Европа за гражданите и Творческа Европа. И освен това е добре те да се включат в плановете за по-добро законотворчество. Тоест, да има такива програми само ако е доказано, че те са от полза. Като цяло се твърди, че тези програми с сравнително малка част от европейския бюджет, но това по никакъв начин не означава, че не трябва да се работи ефективно в тях. Аз имам опит с подобни твърдения, на, например, здравеопазването и прочие казаха, ние сме само 2% от бюджета, какво толкова а, не е допустимо. Що се отнася до изоставането с плащанията на непокритите разходи трябва да се направи всичко възможно това да се преодолее, защото това се отразява зле на репутацията на Европейския съюз и на бюджетния процес като цяло. Всъщност това е симптом, че той не действа добре. Трябва да има устойчиво финансиране на европейски бюджет, трябва да има ефективна бюджетна политика и да има пълно зачитане на суверенните права на държавите членки, ако те останат част от Европейския съюз. Благодаря, Хелга Трупел. Благодаря, благодаря на господин Джуджевски. Нека да започнем с непокритите плащания. Често се сблъскаме с този проблем и тук в парламента много внимателно подчертаваме и пред комисията, пред съвета, че трябва да се направи всичко да се избегнат подобни ситуации. Нещо, което трябва да подчертаем отново. Що се отнася до въпроса за интеграцията на бежанците, вече обсъдихме темата и в точка четвъртата ще се отрази и на Еразъм Плюс, е, и на Творческа Европа, на Европа за гражданите. Това за мен означава, че не само трябва да се направи всичко възможно да се избегнат проблеми с плащанията, но и да се направи всичко възможно в рамките на сегашната МФР да се увеличат средствата за тези програми, защото те са толкова спешно необходими, и особено що се отнася до Европа за гражданите. Трябва да направим повече за междукултурния диалог и междурелигиозния диалог, така че това трябва да е част от нашия подход при преразглеждането а именно да има по-лесно приложение на програмите. Това трябва да е една от нашите цели, тъй като се чуват много критики, че е трудно да се кандидатства. И освен това да направим всичко възможно, за да увеличим бюджета по тези програми, защото така ще да принесем за разрешаването на проблемите, с които се сблъскват държавите членки, както и за интеграцията на беженците. Благодаря. И искам да попитам дали комисията иска да добави нещо, преди да дам думата отново на докладчика. Благодаря много за направените да коментари и добрите думи. Разбира се, ние използваме възможността да подсилим онези компоненти, които вече се съдържат. Е, всички сме съгласни по основните моменти в е, становището. Аз бих искал също така да кажа, че денос становище, за жалост, е, е, не предлага много голям обем. Е, така че всичко трябва да изберем най-важното. Трябва да помислим най-вече за програмите, за необходимостта от дългосрочно финансиране. Няма ли дългосрочно финансиране, няма и стабилност. И накрая държа да подчертая нещо. Всички бяхме против това Хоризонт 2020 да бъде използван като програма, като източник на средства, но това вече става, защото в много случаи планът Юнкер изтегля средства. Сега ние трябва да го използваме, за да почерпим средства за образование и култура. След като сме на това мнение, трябва да го кажем в текста. Благодаря, очаквам до 23 март предложение на колегите comunque. Благодаря. Искам да изразя два, две притеснения. Първо, забавянията в инструментите. Едното е Творческа Европа. Второ, трябва да сме сигурни, че комисията, която анализира многодишната финансова рамка, нека да се обръща достатъчно внимание и на културата и образованието. Смятам, че те трябва да получат повече внимание от предишните години. С това благодаря на всички колеги. Искам да ви напомня, че края, срок за нас е 2 март 17 юни ще се гласува през юни. Сега преминавам към следваща точка в дневния ред. Много важна точка. Тук искам да благодаря на ръководителя на медийната програма на DG Connect и ще водим диалог. Вече имахме повод да разговаряме по тези въпроси, но мисля, че е необходимо да разговаряме по въпросите на творческа Европа. Аз споменах вече този въпрос. Трябва да сме сигурни, за начините по които ще се приложи този нов финансов инструмент. Комисията иска да е наясно с начинът по който ще се отпускат средства, по какви критерии ще се отпускат средства по този финансов инструмент. Необходимо е да разполагаме с информация, за да могат финансовите институции да могат да реагират. Също въжи и за заинтересованите страни. Веднага ви давам думата. Имате 15 минути общо, за да могат колегите след това да задават въпроси. Благодаря ви. Благодаря много. Много се радваме, че сме тук днес, за да ви представим състоянието по отношение на творческия отрасъл и инструмента за гаранции в тази област. Това е, е генера... съвместна инициатива на две генерални дирекции, затова сме тук заедно, за да ви представим тази програма. Този тип гаранционни е, инструменти са много важни и за творческа Европа, за насърчаване на културното многообразие и също така за конкурентността на тази промишленост. Има четири основни цели, като две от тях са особено важни – в тази връзка, именно да се засили финансовата способност на малките и средни предприятия по устойчив начин и да се е, засилят иновациите и прилагането на нови бизнес модели. Тази инициатива постига е, допринася за постигането на целите на творческа Европа. Какви са основните характеристики на е, този инструмент за гаранции. Искам да подчертая, че това е нов инструмент и точно заради това бяха проведени много консултации с различни е, заинтересовани лица, а, с е, участниците в областта, с създаващите политиката, така че сме се допитали до много е, заинтересовани лица, какви са основните компоненти? Ами, има две основни цели, два основни компонента. Първо, изграждане на капацитет. Защо? Защото този отрасъл, творчески отрасъл, трудно се здобива с финанси, тъй като много често финансовите институции не разбират е, особеностите на отрасъла. И така, нашата цел с изграждането на капацитет е да предоставим допълнителна информация на финансовите посредници, за да разбират по-добре конкретните особености на този отрасъл. Вторият компонент е по класически по своя характер, а именно предоставяне на гаранции за покриване на рискове по кредити чрез финансови гаранции. Какви са критериите за допустимост за малките и средни предприятия? Има три основни критерия. Първо, съответното малко или средно предприятие трябва да работи в областта на творческата промишленост, на културната индустрия а пък дефиницията за творческа индустрия вече е налична в съответния регламент. Тоест покриват се множество различни области, от архитектурата до аудиовизуалните дейности, фестивали, музика и прочие. Много широк е обхватът. Вторият критерий е това да е или микропредприятие, или малко предприятие, или а, средно по размер предприятие. Има две различни дефиниции за малки и средни предприятия. Първата дефиниция е тази, която намираме в, правно, в текста, който е правно основание за творческа Европа, именно. Там са включени и микропредприятията. В допълнение ние добавихме че може да има малки и средни предприятия, които не изпълняват изцяло дефиницията за малки и средни предприятия, тъй като дяловете в тях са собственост на а, публични организации, а, също да бъдат включени, а именно а, театри и други публични културни институции. Т.е. по този начин се разширява възможността за финансиране на тях. Да, музей също. Музей също, разбира се, е, е, трябва да са изпълнени другите условия. Какви са основните критерии за кредитите? Както казах по-рано, творческата индустрия се сблъсква с много подробност, е, трудности при намиране на финансиране. За това трябва да е твърдо подчертано, че от малките и средни предприятия не трябва да се искат реални активи като гаранция, а т.е. да не се иска, например, ипотека и така нататък. И се, а, а, повече се насърчават а, финансовите посредници по-скоро да вземат предвид правата върху интелектуална собственост като възможност за гаранция. А, могат да, да се предоставят средства за инвестиции в материални активи и в нематериални активи, максимум 10 милиона евро на а, отпуснат кредит. За какво говорим, когато говорим за изграждане на капацитета, а нещо, което е много важна цел за, тази, за този инструмент? Ами да се предостави експертна помощ на финансовите институции, които ще участват в тази инициатива. Тоест, тук не говорим за някаква автономна схема за изграждане на капацитет, до която могат да се допитат всички финансови институции. Тази схема е само за участващите институции, които ще предоставят средства на този конкретен отрасъл. И това ще бъде ем, експертна помощ, която ще е насочена към съвсем конкретни проблеми, свързани с тази област. Тази, този финансов инструмент е нов и за това се договорихме да има много силна кампания за информиране и за финансовите институции и за представителите на културния и творчески отрасъл. Комисията е, и двете е, дирекции, които участват, ще работят по е, темата, за да може действително да се достигне до заинтересованите страни. И е много важно кандидатстващите финансови институции да покажат, че имат активен подход за достигане до малки и средни предприятия. Какви са дейностите, които планираме? Ще има конкретни събития, организирани в държавите членки. Ще а, има информационно бюро на ще използваме информационните бюра на Творческа Европа и мисиите, ще изготвим и брошура, ще има информация и на сайта на Creative Europe и на сайта Достъп за финансиране, за да може наистина информацията да е най-широко, възможно най-широко разпространена докъде сме стигнали на този етап. Договорили сме се за основните елементи на споразумението за делегиране. Очакваме то да бъде приключено през май. Работим и с Европейски инвестиционен фонд предварително, за да може в момента, в който го имаме, да започнат работа с банките и за това финансовите институции могат да бъдат побрани в третото, в третия, в третото три месечие, извинете, на тази година, за да може да се работи а, през цялата година и така. А, обявите за подаване на кандидатури а, ще бъдат а, отворени и за постоянно подаване до 2020 година. Какви са основните характеристики на този инструмент за гаранции? Ами, става дума и за изграждане на капацитет и за достъп до кредитиране. Ще се пред прилага от Европейски инвестиционен фонд, ще дава заеми на малки и средни е, предприятия, както и на микропредприятия, работещи в културния и творчески отрасъл и няма да се изискват лични гаранции. До 2020 година ще се работи с 121 милиона евро. Очаква се ефект на лост, който да привлече 600 милиона евро в този пазар. Могат да участват кандидати от, кандидати от Европейския съюз, от Европейската економическа зона и асоциирани страни и още през 2016 година може да започнат да кандидатстват за кредити. Благодаря. Да добавя много накратко. От гледна точка на културата работим с генерална дирекция Connect през последните няколко месеца. Проверихме дали портфейлите за финансиране от банките ще съответстват на правните разпоредби. Има огромен ентусиазъм в различните сектори за този гаранционен инструмент и ние сме убедени, че няколко месеца след подбора на проектите и банките ще се изградят добри взаимоотношения между финансовия сектор и сектора култура. По този начин ние ще изпълним една от основните цели на програмата Творческа Европа. Освен обичайните субсидии, ще предоставим и схеми за гарантиране на кредити. По този начин ние отговаряме на желанията на сектора – до 2020 година, когато повечето страни ще бъдат включени, се надяваме този инструмент да стане част от културния пейзаж и секторът ще може да преодолее недостигът на финансиране. Съобщението и комуникациите ще бъдат много важни и сега, много културни организации са наясно с подготвителната дейност. Е, в момента информационната ни дейност ще бъде насочена към първите страни, в които ще започне да се прилага инструмента. И в е, последствие тази дейност ще се разпространи е, и ще обхване всичките ни партньори благодаря. Благодаря за тези кратки изложения. Те бяха пределно ясни. Сега ще дам думата на колегите, които поискаха думата. Благодаря за изложението. доста време мина преди да видим това предложение. Жалко е, че не можахме да започнем по-рано. Надявам се, че с тези средства и с мобилизираните 600 милиона ще помогнем на сектор. Имам един въпрос. Имайки предвид правното основание, е ясно, че не искаме да достигнем само до МСП. Искаме да включим и малки културни проекти. Ето защо искам да ви попитам дали поканата за участие ще се отнася и за малки културни проекти. Когато давам проекти за интеграция на бежанци, за гражданство, ще се финансират и искам да знам дали ще се предвидят средства за малки културни проекти. Вие говорихте за малки и средни предприятия, но искам да попитам за проекти – които не са насочени към реализиране на печалба, защото това, е смисъл, това беше смисълът и на нашите дискусии. Аз много държа да се даде възможност за финансиране и на малки културни проекти. Благодаря колегата Здроевски. Много се радвам, че тази програма най-сетне ще започне. Е, очаквахме това и много се радвам да чуя, че ще има инвестиции в културата и ще бъдат оценени като такива. Не се говори само за разходи. Но искам да чуя малко повече. Очевидно, това, което говорим тук, има различно значение за различните държави членки. Какво означават всички тези категории? Говорим за кредити, говорим за субсидии, за заеми, защото кредит се връща. Получаваме пари и връщаме сумата има и възможност кредити за безлихвен кредит, да речем, като един вид гаранция, което пък е друга възможност т.е. гарантира се осъществяването на проекти. И после как стои въпросът с данъците? Въобще, е, как е, изглеждат на практика тези е, пари? Добре, 20 милиона евро ще се финансират, ще се предоставят. Какво ще финансира? Колегата Либачка има думата. Bardzo dziękuję. Мое питание jest bardzo подобно. Благодаря. И моя въпрос е в този дух, е, както попитаното от колегите казвате или говорите за механизъм за финансиране на предприятия, осъществяващи културни проекти проекти, които може би не винаги ще бъдат печеливши. Понякога ще носят приходи, но понякога може да не донесат приходи, но пък са много важни за съответната общност. Луиджи Морган има думата. Благодаря. Много съм доволен от това, което чухме, защото се, това е отговор на наше искане. Е, други колеги също зададаха въпроси и аз искам да попитам, предвиждате ли допълнителни критерии за финансиране? Е, второ, аз мисля, че би, че би трябвало да има много въпроси във връзка с банковата система – И както беше по, попитано, финансовите субекти би трябвало да покажат определен капацитет. Аз мисля, че много въпроси бяха зададени. Ще ми позволите аз да направя няколко коментара. Първо в рамките на регламента Творческа Европа е, възникват два въпроса. Новият финансов инструмент е, да бъде насочен не само към банките и към финансовите институции, които са най-разнообразни в е, различните страни. Има не, говорим не само за банки, но и за други финансови институции. Ние получихме известна информация, но нека да попитам. Търсенето на експерти приключили, тъй като има нужда от експерти по а, капацитет. Аз мисля, че е много важно в критериите, както каза господин Моргано, да бъде включена не само културната дейност, но и не търговските дейности. Това трябва да се каже ясно. Проектите трябва да са устойчиви. Ще участват не само асоциации, но и организации като музеи. Имайки предвид рисковете, Предвижда ли се финансовите институции да имат някакъв рисков фонд, така че те така че да може да се отговори на спецификата на различните субекти. По въпроса за критериите искаме да се включат множество културни сектори, но искаме да има и максимално широко географско представителство. Вярно е, че ще бъдат подбрани най-добрите, но финансовите институции ще трябва да обхванат с максимална степен пълния спектър в Европейския съюз. Отбелязвам решението, което е разумно. Да, вя, започваме късно, но да има инструмента да има и отворен характер. Предвиждате ли финансови посредници, колко ще са финансовите субекти, които ще бъдат в крайна сметка избрани. Благодаря. Ще отговоря на зададените въпроси. По въпроса за малките предприятия, мисля, че вече бях казала това, но ще го повторя. Дефиницията за малки предприятия и средни предприятия не включва само малки и средни предприятия, може да включва и микропредприятия. Това е много важно и е предвидено. Т.е. микро, малки и средни предприятия ще се покриват под този инструмент за гаранции. Що се отнася до печалбите, тук целта ни е по-скоро да постигнем устойчиви проекти, а не а, да се правят печалби. Това е основният елемент. И когато говорим за критериите за допустимост за предприятията, малки, микро и средни, допуснахме и такива, при които част от капиталът се притежава от публични организации, като музей, например, и прочие. Но при всички положения това е един а, е, инструмент, е, който, е, чийто двигател е основно пазарът. Трябва да се, но все пак трябва да се подчертае, че публични институции също могат да бъдат допустими. Това е нещо, което обясних в началото на своето изказване. Бяха зададени въпроси и е, за портфейла. Важно е да се разбере, че тук ще има специален подход за управление на портфела, т.е. финансовите институции, които ще имат достъп до тази инструмент трябва да представят определено портфолио, нещо, което ще бъде оценено в процеса на подбор. До 70% дългосрочни гаранции и 20% от точките са на нивото са за качеството на портфолиото комбинация от работа в различни отрасли и способност на институцията да достигне до различни предприятия. Що се отнася до географското покритие, то зависи от средствата. Колкото повече средства, толкова повече страни могат да бъдат включени. На този етап с наличните средства Оценката показва, че може да се достигне до близо 10 финансови институции с средствата, които са на разположение сега. Има финансови ограничения, както вече казах. А, така че заради това няма как да са повече. А, за експертите и за подбора на доставчиците на експерти за изграждане на капацитета. Ще има специална обява за подаване на кандидатури, която ще се пусне незабавно след подписването на споразумението за делегиране. Кои могат да бъдат тези експерти? Ами, могат да бъдат представители на културния творчески отрасъл, финансови институции, консултанти. На този етап нещата са много отворени и оставили сме ги така съвсем целенасочено. Ще има също така доставчик на услуги за изграждане на капацитета, който ще координира дейността по изграждане на капацитета организирана, от, предоставена от всички доставчици. Това означава, че може да има много експерти, които ще бъдат включени и обявата ще бъде публикувана след подписването на споразумението и се надяваме през втората половина на годината да се подберат експертите. Искаш ли да добавиш нещо? Съвсем накратко. Предполага се да се подберат определени банки. След това се подписва договор между банката и Европейския инвестиционен фонд. След това банката започва да подбира фирми или а, други действащи лица, малки или средни предприятия или пък полупублични организации възоснова на проекти, които те подават. Тоест банката работи по обикновения начин, подбирайки си а, кредитополучатели. Така че тук говорим и за институциите, които ще получават тези средства, но говорим и за проектите, тъй като без проект няма как да се получи кредит. Що се отнася до координирането на различните възможности за финансиране, това е съвсем отделна дейност. Има определени условия, които са ясно очертани в инструмента, който представлява правно основание за финансирането на програмата Творческа Европа съгласно е, схемите за финансиране на култура и медии. Но освен това ще има възможност и малки е, и средни предприятия, както и за микропредприятия в Европа да, да получават кредити по е, общите пазарни условия и до голяма степен този, тези кредити да бъдат гарантирани от инструмента на Европейския съюз, т.е. да бъдат насърчени банките да предоставят такива кредити. Няма да има координация между кредити, обикновено предоставени по Творческа Европа и този инструмент. Още нещо, което искам да ви припомня. Този инструмент за гаранции може да предоставя и гаранции, и контрагаранции, т.е. може е, е, средствата да се предоставят като заем на финансовата институция и на малките и средни предприятия. Там, където има две финансови институции, събирайки своите портфели, те може да са особено заинтересовани от тези гаранции, за да могат да достигнат до микрофирмите. C'è ancora la collega Truppel, anch'io poi voglio dire una cosa. Колегата Трупо иска да каже нещо, след което и аз искам да взема думата. Извинявам се, че настоявам, обаче вие говорите за микропредприятия. И тук имам въпрос. Много държави членки, особено в моята, в Германия, има културни проекти, които по някакъв начин са автономни, т.е. те не са обвързани с големи публични институции. Те не са предприятия, по-скоро са проект, културен проект, който работи в културната област. Тези проекти могат ли да кандидатстват за финансиране за такива гаранции? Мисля, че трябва да видим какъв е статутът на фирмите. Има един критерий, и това е малка и, малко и средно предприятие. Аз дадах дефиницията и сега се опитваме да я разширим. Регламентът предвижда това да са малки и средни предприятия. Но ние искаме да включим колкото може повече културни институции, но те трябва да влизат в тази разширена дефиниция на МСП. Ето това е критерий за допустимост. Извинявайте, и аз имам един въпрос. Много е важно това, което казахте за контрагаранциите, за насрещните гаранции. И това, за това, че те имат добавена стойност. Възникна още нещо във връзка с правното основание в връзка в регламентът записахме, че не могат да се искат лични гаранции от субектите, тъй като този сектор е много сложен от финансова гледна точка, тъй като често няма богат човешки капитал и като гаранция може да се предостави част от интелектуалната собственост. Финансовите институции е, очевидно са наясно с е, това, че трудността за отпускане на край за тези организации е свързана именно с това. Какво ще кажете за въпроса за личните гаранции и какво ще означават те за взаимоотношенията с банките? Както казахте, това е много важен елемент, който влиза в споразумението и ще присъства в информационната кампания. Това е един от същностните елементи, една от спецификите на този гаранционен инструмент. Заповядайте, господин Здроевски. Добре, разбрах. Но все пак чуваме, че и говорим за категориите кредит и субсидия. Добре, какво е? Става дума за заемане на пари. Защото когато говорим за кредити, говорим за търговия с пари. Така че аз искам да ви попитам по какъв начин ще се предоставят тези финансови средства за малки и микропредприятия. Um, това ще става по обича в рамките на обичайната търговска практика. Тоест, предлагат се изделия, продукти на пазара, така да се каже, и това ще бъдат защитени продукти, използвайки инструмента за гаранции. Но иначе самата дейност се осъществява в рамките на обичайната търговска практика, ако правилно разбрах въпроса ви и, и, и му дадох отговор. Е, Костиони, Има ли други въпроси? Темата е много сложна, тъй като става дума за е, експериментален финансов инструмент. Ние настоявахме за него в рамките на Творческа Европа инструмент, който да доведе до разработване на нова култура на кредита в е, е, сектора култура. В регламента се предвидено да останат много малките предприятия и проекти, представени от различни субекти, от мрежа. Още не е един въпрос, който е много важен за нас. Разбира се, едва ли ще бъдат подбрани 28 банки, но нека от самото начало да има един достатъчен баланс – при избора на финансовите институции да не са нито само от юга, нито пък само от а, севера, защото заинтересованите лица не са нито само малки, а, нито само големи и затова не бива да се създава чувство на отчужденост. Надявам се, че след като разработите това споразумение, ще бъде добре да ни го представите. Както смятат и моите колеги, в моята страна има много силен интерес. Няма много ясна представа, но се смята, че потенциалът е голям. Нека информационната кампания да бъде насочена и към Европейския парламент, още повече, че има междуинституционално споразумение. Нека да има обмен на информация между институциите. Благодаря ви за изложението. Ще останем във връзка и искам да ви помоля веднага след като